Buonasera, bonsoir, guten Abend. Добър ден на всички. Добър вечер. Приветстваме с добре дошли в момента заседанието се излъчва в интернет. Разполагате с проект от дневния ред. Ако няма възражения или въпроси, продължаваме. Господин Брок пожела да направи встъпително изказване по доклада си, предвиден за утре, но не виждам господин Брок тук. И така, ще започнем с доклада на госпожа Тайн за Европол. Искам да ви припомня, че комисията Либе на 19 е организирала междупарламентарна заседание за Стокхолмската програма. Това е голямо събитие. Според мен няма да мога да присъствам тъй като ще бъда в Лондон с делегация от нашата комисия, но приканвам членовете на тази комисия да участват при възможност. Стокхолмската програма, както знаете, според член 51 има отношение към нашата комисия. И нашата работа е да следим за прилагането на Стокхолмската програма, предвид затрудненията, трябва да видим какви послания да отправим към нашите наследници тук в парламента, така че срещата ще бъде полезна. Особено като имаме предвид, че имаме съдокладчици и свързани с това комисии, Господин Брок ще ни помогне. Виждам, че се присъединява към нас. Господин Брок, след като заемете мястото си, ще ви кажа, че току-що обявих, че ще обърнем поредността на докладите. но първа точка бе предвиден доклада на госпожа Брок, но тъй като го нямаше, предложих госпожа Тайн да започне. Между време на господин Брок се появи и ако нямате възражение, господин Брок, можете да започнете следобедното заседание с Точка 8 за планирането и дългосрочните тенденции, отражение върху бюджета. Господин Елис от бюджетната комисия е водещ. Ние изразяваме мнение, а целта на тази точка е да продължим с политиката за дългосрочно планиране, предварително планиране за 2014 година. Това е междуинституционално усилие. Проследяват се основните предизвикателства за бъдещето. Има работна група, създадена през 2011 година. Всичко това започна по времето на председателя Делор, но няма да отнемам от времето на господин Брок и той има думата. einen Mangel haben in der Europäischen Union, aber nicht nur dort, an langfristigen. В Европейския съюз се усеща липса на дългосрочен и надежден капацитет, много често ние действаме реактивно, вместо да изработваме стратегия. Имаме много стратегически партньори, но нямаме стратегия. Това въжи и за други политики. Научните изследвания и изгражданията на мрежи са много необходими. Те осигуряват необходимия аналитичен капацитет. Справедливо беше казано, че председателят Делор изгради звена, които доказаха себе си през годините – но всичко, беше, всичко е тясно свързано с личността на председателя. Звеното беше много полезно, но никоя институция не, можа, не можеше да се възползва от действията, на, действията му. Ето защо ние си си мислим, че може би имаме нужда от собствено звено, което да разработва дългосрочна стратегия. Въпросът е как да се осъществява това. Частна академия ли да бъде, нова агенция ли? Или пък нещо, което да свързва институциите, дали да бъде независимо, дали да бъде в една институция възоснова на споразумение между институциите. възоснова на едно споразумение, което да гарантира независимостта на такова едно звено. Целта е никоя институция сама по себе си да не може да влияе върху този орган. И също така трябва да решим как смятаме, че трябва да се структурира и как трябва да се управлява подобно звено. Между институциите би трябвало да има някаква неутралност. Т.е. този орган би трябвало да разполага с независимост. Нужно е сътрудничество, но ако независимият орган трябва непрекъснато да си сътрудничи с институциите, не знам какъв ще бъде крайният резултат. Аз мисля, че би било по-добре да се създаде едно звез, звено, което е административно свързано с комисията. Можем да, обсъждам, да обсъдим и други възможности. Но при всички случаи имаме нужда орган, в който да са представени всички институции. Имаме нужда от, корпорат... от орган, който да ръководи звеното Както казах, то може да е административно свързано с комисията, но би трябвало е, да бъде отворено към всички институции. Всеки би трябвало да може да отправя предложения във връзка с работата му. Ние смятаме, че комисията може да отправи предложение и да проведе междуинституционален разговор е, за това как да функционира звеното и как това функциониране да бъде в интереси на парламента. Важното е, че имаме нужда от е, подобен капацитет. Нужно е парламентът е, да има достъп до знанията, които този орган ще създава и да се ползва от тези знания в своята работа. Ето защо аз призвавам колегите да се запознаят с това предложение и когато дойде време за дискусии, да можем да постигнем споразумение и съгласие. Комисията по бюджет би трябвало да се погрижи за съответното отражение върху бюджета. Разбира се, ще е необходимо и съдействието на други институции. Председателят, благодаря господин Брок. Първи има думата господин Герейро. Благодаря, господин председател. През последните няколко години опитът в Европейския парламент сочи, че имаме нужда от аналитичен капацитет, от капацитет за перспективни проучвания, за да можем да прогнозираме евентуални бъдещи предизвикателства в Европейският е, съюз е, ние не разполагахме с необходимия аналитичен материал, който да ни покаже каква криза се задава. Така че ние трябва да направим преход от пилотен проект към институционализацията на капацитет за анализ. Второ, мисля, че всички институции на Европейския съюз би трябвало да бъдат привлечени в тази работа и тук бих включил Европейския парламент, разбира се. Дори бих казал, че парламентът би трябвало да има поглед върху, тази, върху това звено и да допринася към неговата работа. Господин Брок спомена неутралитетът. Понякога е трудно да се постигне неутралитет. Има обаче два фактора, които могат да ни помогнат за това. На първо място прозрачност, на второ място плурализъм. С други думи, съставът и нормалната структура и функциониране на органът, който ще създадем, каквато и да бъде тази структура, трябва да се характеризира с плурализъм, с различни методи на работа и с прозрачност при анализа на въпросите. През последните месеци видяхме твърде ясно, политическите а, спорове. А, станах се свидетели на това, че прогнозите за растеж на Европейската комисия бяха оспорени а, от политическа гледна точка. Необходимо е да се гарантира вътрешна и, да се гарантира вътрешен и външен плурализъм и е, неутралност. Трябва да бъдем по-отворени. Това се казва и в доклада и аз съм е, убеден, че становището на господин Брок ще отчете този факт. Ние трябва да се отворим към мозъчните тръстове, към научните среди извън Европейския съюз понякога преди наш... ние сме изправени пред предизвикателството не да сме наясно с това как гледаме на себе си, а с това да видим как другите гледат на нас. Необходимо е да знаем как гледа на нас външния свят. Господин Брок не е просто председател на Комисията по външни отношения, той е специалист по темата и много добре знае, че е много важно да сме наясно с място на Съюза в глобалния политически контекст. Ето защо в обобщение ни очакваме да получим доклада. Ще дадем своя принос към неговото обогатяване, ако има такава нужда, но при всички случаи съм убеден, че трябва да преминем от пилотен проект към институционализация, за да можем в по-голяма степен да правим прогнози. Трябва да се отворим към външния свят и за нас би било много полезно, ако използваме плурализмата като методически похват. Сега господин Даф има думата. Добър ден на всички. И аз приветствам този проект. Откакто се закри целилюда проспектив към комисията а, на Делор, а, има сериозен спад в а, работата на комисията като мозъчен тръст. А, аз винаги съм смятала, че една от класическите функции на комисията е да бъде и източник на стратегически планове за институциите. Мисля обаче, че е, този момент последните години все повече се губи. Не знам точно как е, работи ПЕПА, бюрото на европейските консултанти по политиката което е под председателя, но при всички положения въздействието на работата на това звено извън комисията е пренебрежимо слабо. И мисля, че можем значително да подобрим подхода си към интелектуалния анализ на Европейския съюз – мястото му в света и посоката, в която се движи, вземайки предвид включително и възможности да се чертаят конкретни сценарии. Ето, например, трябваше да имаме предварителен сценарий на една, една евентуална криза на еврото. Така щеяхме да сме много по-добре подготвени и да реагираме много по-навременно. Защото имаме сценарий. Още нещо не е необходимо да се създава нещо а, огромно или помпозно. което по някакъв начин да засенчи всички мозъчни тръстове в Брюксел. В крайна сметка, тук работят организации от всички е, части на политическия спектър. И когато работим, би трябвало да си сътрудничим с тази мрежа от мозъчни тръстове. А не да се опитваме да ги заместим. Така че това също е много важен момент. И трябва да си има предвид, че много от тези организации от части се финансират и от европейския бюджет. С изключение на тези коментари, очаквам конкретното предложение, по което да можем да работим. Благодаря. Thank You, Chair. um, very interesting proposal, and I have a number of... Благодаря, господин председател. Много интересно предложение. Искам да задам няколко въпроса. Първо. на къде ще е насочен този, е, е, насочена работата на това звено? Е, политическа ли ще е неговата насоченост, или финансова, или социална, защото сега много неща се променят. Има неравенство, на динамиката се променя. И второ, този орган ще се съсредоточи върху какво? Европейския съюз или по-широката Европа или Европа в световен контекст? В крайна сметка има множество действащи лица в света и а, не всички а, е, те са особено доволни от ролята, която играе Европа. И на трето място, как точно ще работи този орган? с службата за външна дейност, особено що се отнася до общата външна политика и а, по съвета Съюза в Средиземноморието, как ще се съотнася органа а, към гражданското общество и дали ще се състои основно от експерти, експерти и политици и въобще как ще функционира по-конкретно. Дали това ще е Една малко звено или сравнително голямо? Това са в общи линии моите въпроси. Благодаря ви. Аз също смятам, че планирането между институциите следва да се възложи на някакъв орган, но а, би трябвало парламента да участва по уместен начин, разбира се, съобразно решението на тези институции. Сега се обръщам към господин Брок, да, да му дам думата. Микрофона на председателя не е включен. Моля да ме извините, казва господин Брок. Разговарях с председателя на парламента, тъй като в Афет, от Афет са планирали делегация за Турция, но посещанието е отложено, тъй като Турция не е готова да ни приеме. Всичко това става в светлината на декларацията от миналата седмица. Аз съм с радост бих отишъл като председател на комисията. Смятам, че парламентите имат свободата да приемат резолюции, но парламента може да отмени едно решение за подобно посещение. Сега минавам на темата. Благодаря, господин председател, Благодаря на колегите за техния принос и изказвания. Благодарен съм за бележките, които направиха. Действително, това, че бе разформировано звеното за перспективни анализи, остави една празнота. И тяхната работа ни липсва. Винаги има изкушение да очакваме резултати от мозъчните тръстове, да предлагат прогнози, но не бива да зависим от когото и да било. Имаме си отдал за политика. Винаги можем да се обръщам към мозъчните тръстове за съвети. Това трябва да остане като възможност, но то не може да бъде вършено адхок. Необходимо е да има едно дългосрочно мислене, да откриваме взаимовръзките между различните области на политиката, а не да буксуваме по дребнотемие и теми, които нямат връзка помежду си. Нужно е да мислим и за качеството и да не забравяме, че може би има някакъв вид безпристрастност, но прогнозирането в перспектива не е нещо такова. Трябва да имаме становище по въпросите и да независимо от това някой да ни захранва с мнение. Така че винаги трябва да преодоляваме липсата на безпристрастност и прогнозирането би трябвало да е в основата на вземането на решения. Не би трябвало да забравям това. Какво правим по конкретните случаи е друг въпрос. Но е необходимо да има някаква структура, да обединява различните институции. Тук можем да водим разговори за това точно как да бъде организирана тази работа. Благодаря на всички, които изказаха мнения. Разбира се, има различен брой мозъчни тръстове, Те сами по себе си разчитат на експертни мнения извън собствените си сили. Това е добре. Времената са такива, че трябва да сме открити. Разбира се, фактите са такива, каквито са. Политиците имат своя роля и ние следва да имаме собствени източници на информация, собствено мнение и мислене и да бъдем независими от политическите аспекти. Според мен всичко това може да бъде обединено в едно. Трудно е на политиците да повярват в осъществимостта на това и да загърбват своите предразсъдъци, но нека не се плашим. и да събираме обективна информация и парламента и комисията трябва да са в състояние да надмогнат себе си и да постигнат това и да бъдат по-смели. Що се отнася до различните интелектуални търсения и никой не бива да се страхува от това да застъпи определено мнение. Важното е да има открит подход и смятам, че ще се умеем да постигнем точно това. Благодаря, казва председателя на господин Брок. Кога можем да очакваме писмен доклад? Имаме крайен срок. И доклада трябва да влезе в бюджетната комисия трябва да гласуваме нашето становище на 9 юли. Господин председателю, мога ли да предложа да оставим още няколко ден-два на колегите, за да ме осведомят за своите виждания в писмен вид – и до към края на седмицата ще можем да оформим доклада окончателно. Ще подготвя само страница и половина, няма да е нещо голямо. И ако има съвети от страна на колегите, мисля, че до към сряда можем да съм готов, или четвъртък вечер да сме готови, ако другите нямат възражения. Ще се радвам да включа мненията на колегите. Това е договорено, казва председателя. Девети е гласуването. Ако всички са съгласни с направените предложения, 26 юни е крайния срок за изменения. Благодаря на господин Брок и сега минаваме към следващата точка в дневния ред. И тя е доклада на госпожа Тайн. Благодаря, господин председател. Колеги, Лисабонският договор промени нормативната база за Европол – през март 2013 година комисията най-сетне представи съответното предложение. Според проекта се предвижда сливането на Европол с Европейската полицейска академия. Комисията по граждански права очевидно е приело с мнозинство възражение срещу това сливане. От нашата комисия се иска да излезем с позиция за ролята на парламентарния контрол. Първо, Европейския парламент и националните парламенти трябва в бъдеще да получават годишни доклади, които дават оценка на дейностите на Европол. Т.е. ние трябва да получаваме информационни документи. Освен това, Европейския парламент и националните парламенти трябва да дадат своето мнение преди приемането на многогодишни планове. Е, Европейския парламент и националните парламенти е, следва да участват е, при назначаването на ръководител на Европол, като на останалите агенции. Ние трябва да решим е, каква ще бъде рамката, в която това ще се осъществи и как ще участват националните парламенти, да речем в съвместната парламентарна асамблея аз съм за. Но трябва да чуем позицията на колегите. Второ, освен компетенциите за контрол върху бюджета, Европейския парламент би трябвало да има правомощия за предлагане на кандидатури за директор и заместник директор на управителните органи на Европол. Европейския парламент обаче не може да участва в назначаването на директора. Правомощия за това има Европейската комисия. Ще ми бъде много интересно да чуя мнението на колегите по този въпрос. Що се отнася до контрола на националните политически органи, Националните парламенти имат много по-големи правомощия. Националните парламенти могат да назначават и да освобождават от длъжност. В моята страна има правомощия за контрол върху дейността им парламентарния контрол върху Европол е особено важно, защото полицейските органи на европейско ниво вече си сътрудничат добре, но няма представителство на унези, върху които, които са сегнати от полицейските мерки. Тоест, има празнота в наказателно-правната област. Полицейските органи си взаимодействат добре, без обаче да има съответно сътрудничество между юристите. Ето защо парламентарният контрол, парламентарното наблюдение е още по-важно на европейско ниво. В моето становище бих включила цялостни правомощия за контрол от страна на нашия парламент и националните парламенти. Ето защо аз очаквам да чуя вашето мнение. Сега ще дам думата на госпожа Гурмай. Все още не е определена датата за внасене на изменения. 22 юни е датата за теста за субсидиарност. Госпожа Гурмай. Силви Геом, докладчика от нашата група, не можа да присъства и тя ме помоли да представя коментар от нейна страна. Първо, тя има съмнение относно предложението на комисията, чиято цел е да определи дата за сливане на Европол и Академията. Също така ме информира, че вече е проведен дебат в водещата комисия, именно Либе, и се е станало ясно, че има мнозинство, което възразява срещу това сливане. Съветът по вътрешни работи и правосъдие от 16 юни потвърди този подход голям, огромното мнозинство държави членки застъпват именно това мнение. Още, освен това, разбирам, че представителите на управителните органи на Европол и на полицейската академия, които участваха на заседанието на Либе през май, изразиха своето възражение срещу това сливане, като казват, че не виждат никаква полза от него и още повече им, такава процедура би била опасна. Ето защо тя би препоръчала Европейската комисия да представи ново предложение за полицейската академия. Ако това не е възможно, с оглед на времето, съвета и парламента да работят по отделни текстове, с, като и двете институции получават експертна помощ от комисията. Накрая, аргументите, представени от комисията за спестяване на разходи, са неубедителни, да не говорим, че правното основание за, за Европол не предвижда обучение. Госпожа е, Гийом е, не смята, че Европол има капацитет е, да обхване в себе си академията. Господин Дав. Господин председател, вие казахте, че има доклад на омбудсмана по тази тема. А, правилно ли съм ви разбрал? Аз не разполагам с този доклад atta della protezione dei dati e uh, il suo parere sulla proposta che il segretario Afqua ha inoltrato al Европейският надзорник за, нащи... за защита на данните. За него става дума. Информацията е на разположение от 31 май, изпратена до е, институциите с е, референция защита на данните. Това е Европейският надзорник за защита на данните. Господин Бронс, заповядайте. тежката е, международна престъпност е, и организираната е, престъпност представляват сериозен проблем. Това не е просто заплаха и само международно сътрудничество може да им се противопостави. Сътрудничество обаче означава да работим заедно като съвместна работа между равнопоставени партньори, а не подчинени на национални органи. Националната система се пред настоящем системата предвижда да се предоставя информация от националните органи към Европол и да се вземат решения колко информация да се предоставя надолу. Що се отнася до контрола, парламентите на държавите членки могат да получават, получават информация само във вид на доклади. Европейският парламент отговаря за бюджетния контрол. Споменава се въпроса за чувствителните лични данни. Става дума за а, голям разнообразие от данни, които дават възможност да се идентифицира лицето и които ще се е, обработват само в много е, редки случаи. В е, държавите членки има забрана за обработка на данни, при която, при която се прави връзка между групи от населението и е, конкретни престъпления. И тук изглежда, че полицията в някои държави членки е просто даже обучена специално да не забелязва връзката между конкретни групи и да кажем трафика на наркотици. Международното сътрудничество, според мен, няма да спечели, ако Европейския съюз контролира предаването на информация за международната престъпност. Е, става дума за престъпност, която действа в световен план и е, е необходимо сътрудничество между полицейските органи в световен план, е, което да става в рамките на международни споразумения, а не чрез органи. Благодаря. Искате ли думата за отговор, госпожа Тен? Благодаря. Имаше няколко коментара, имаше критика за това, че Европол не получава достатъчно информация от някои държави членки и че някои държави членки смятат, че е необходимо сътрудничеството да е между равнопоставени партньори, а не да се надзирава от наднационален орган. Това е въпрос, който трябва да се изясни. Защитата на данните е важен въпрос, но тук е, отговаряме основно за парламентарния контрол. И господин Браун се прав, по-настоящем националните парламенти не могат да осъществяват парламентарен контрол е, така както трябва, защото получават информация само по държава членка и нямат право да си разменят получената информация с други национални парламенти. Единственият начин да се действа е да работят съвместно с Европейския парламент, за да може да се осигури парламентарен контрол. Това, според мен, изисква институционализация. Не може да се прави а, само в конкретни случаи. Трябва да има един а, постоянен а, метод – независимо от е, логистичните затруднения, които могат да възникнат. Ясно е, че ще има и някои е, е, допълнителни коментари. Добре, в такъв случай, по отношение на графика, на следващото ни заседание през юли, на 8 или 9, ще се обсъди отново доклада, крайния срок за подаване на ще се обсъди доклада, а крайния срок за подаване на изменение, краят на месец август. И така. На 8 и 9 юли обсъждаме доклада, след това края на август подава на измененията след това 16 и 17 септември ще разгледаме доклада отново и накрая преминаваме към следващата точка, последната точка за днес. Господин Ческовски е тук, така че можем да преминем към неговата тема. Става дума за точка трета от дневния ред. Господин Лене също е тук. Става дума за едно писмо от, две, от ем, декември 2011 година, ем, в което се иска да се разясни процедурата, когато се работи в рамките на няколко комисии. Така, господин Ческавски, имате думата. Well, colleagues, uh... Колеги, най-напред благодаря за измененията. С удоволствие ви съобщавам, че повечето от тях мога да приема. Особено измененията на Ендрю, които внасят по-голяма яснота в текста. Що се отнася до второто изменение, мисля, че то обединява нещата, подробно разписва всичко и изпомага спомага да избегнем някакви разминавания. Доколкото разбирам, тези изменения не променят духа на доклада, просто го правят по-збит и ясен. Изясняват нашите идеи. Прочетох го, обмислих го, приемам го. А Що се отнася до първа алинея, това, което предлага господин Гуалтиери, също е в този дух. В следващото изменение, там където се говори за препоръки към комисията и втората част, която е ограничава политическите съображения, всъщност Моя замисъл, който съм разяснявал многократно, бе да не укрепваме позициите на парламента и да ни критикуват, че превишаваме правомощията си и дори в съда да успорят нашите решения. Така че първоначалният замисъл беше препоръката да е съвършено ясна и много кратка – Парламентът може да се обоснове и да обясни своята позиция. И това става чрез политическа резолюция, защото така се изяснява цялата процедура. А крайната цел бе именно това. Приемам първата част, която прецизира нещата но се връщам пак за тези политически съображения, които трябва да присъстват в препоръката. Точно тази част от текста не мога да приема, защото неговото място е в политическата резолюция. Изменение пето на Ендрю. Без да влиза в противоречие с гласи то. Тук нямам проблеми. Не, че е толкова важно, но като че ли в нас си е допълнителна яснота. Изменението, свързано с четирите месеца, е полезно, тъй като председателския съвет ще може да действа без да изчаква крайния срок. Така че приветствам това. Минаваме изменение седмо на Ендрю допълнително внася яснота, подрежда идеите ни по-добре, нямам възражения. Господин Морейра задава въпроси, т.е. неговите изменения са свързани с някои въпросителни. Дали да добавим фразата според случая? Не виждам смисъл в това. Ясно е какво целим. Единно, едно гласуване, мисля, че това отразява идеите ни. Едва ли е нужна тази допълнителна фраза. Що се отнася до изменението, нека го намеря. Когато от парламента се изисква да изрази одобрение според договорите, за мен това се съдържа в процедурата така или иначе. То е ясно от само себе си. Не знам дали се нуждаем от допълнителни текстове. И на последно място идеята на господин Морейра за по-голяма конкретика, що се отнася до международните споразумения. Сиреч, когато се нуждае одобрението на парламента, то парламента би могъл да реши по препорука да направи едно отлаг... едногодишно отлагане. Тук можем да се позовем на член 19 и това изменение е за там. В обобщение. Обсъждали сме текста, Измененията на Ендрю внасят по-голяма яснота. Готов съм да ги включа всичките. Що се отнася до измененията, предложени от господин Морейра, ако трябва да бъда съвършено откровен, мисля, че са ненужни. И последното изменение има място, но не в този доклад. Единственият проблем е свързан с политическата обосновка, която да бъде включена в препоръката. Смятам, че по този начин заличаваме всичко, към което се стремихме, а именно да привнесем по-голяма яснота и съвършенно ясно да разграничим правните процедури, за да се може да се гласува с яснота или не и къде е мястото за това да се обосноваваме и да изявяваме позиция? Това за мен е нещо, което може да бъде постигнато чрез резолюция. Според мен ще изясним каква е позицията. Различните комисии имат различни идеи. Освен това, ще знаем точно за какво гласуваме по време на пленарните заседания. Няма проблем с забавянето. Ще постигнем целта си, а когато се стигне до това да се обосновават нашите решения, то това може да стане чрез резолюциите и не е нужно да допълваме и освен това, никой няма да може да успори или да критикува нашата позиция. Благодаря на всички. Благодаря. Никой не е пожелал думата. Не, господин Браунс иска думата. Съгласието по правило 81 освен ако договора не предвижда друго, и изисква мнозинство от подадените гласове, но при, в някои случаи договорите искат мнозинство от всички женове на парламента, т.е. мнозинство от всички депутати, които имат право да гласуват. Защо? Това е представено в мотивите. Изискването за специално мнозинство за решение на парламента има за цел реш... важни решения да не могат да се взимат по... Е, от случайно мнозинство. Напълно съм съгласен, ако кажа, че договорите понякога съдържат мъдри думи, могат да ме обвинят в предателство, но решения от голямо значение може би могат, могат да бъдат свързани с присъединяването на нови членове. Присъединяването на нова държава членка би могло да повлияе положително или отрицателно върху съществуващите държави членки. Например, Исландия във връзка с риболова и от друга страна Турция и начинът и по който подхожда към различните мнения. Членството може да бъде особено сериозно върху присъединяващи се членове. Хрватска, например, ако е необходимо, ако беше необходимо мнозинство от всички членове, за да се за да гласуват за присъединяването на Харватска. Присъединяването на Харватска беше прието от две трети от гласувалите харвати, но избирателната активност беше 34%, т.е. Положителният, положителният отговор беше даден само 29,4% от харватите. Напълно е възможно да се постигне съгласие с служителите да извършат определена дейност и след това да разговарят с медиите или пък да участваш в програма на BBC, което изисква служител, депутатите да си тръгнат по-рано. Фактът това, че гласоподавателите се въздържат от гласуване, има сложно обяснение. Може би не е било лесно да бъдат убедени харватите в ползата от членството. Господин Дав. Благодаря на докладчика за мъдрите думи. Този дух на сътрудничество, за съжаление, не характеризира всички дискусии след като изслушах първата част от изказването на господин Бронс, бях готов да приема, че действително е променил становищата си, само че това, което той, което той казва, излиза извън обсега на доклада. Ако ние решим да диктуваме на държавите членки как да гласуват, дори и най-твърдите федералисти не биха го приели. Така че нека не коментираме вътрешните конституционни правила на държавите членки при организирането на референдуми по въпроси като присъединяване. Благодаря. Дискусията приключва. Следващото заседание на, на комисията е през юли. Приключваме работата днес след обяд. Утре ще се видим в 10 часа. В 10 и половина. Alberto, Alberto. Allora, piccola variante. Il programma, il programma originale prevedeva le 10, le 10, ma siccome abbiamo già concluso... Трябваше да бъде в 10, но тъй като разгледахме три точки, можем да започнем в 10.30, но преди това от 9 часа ще има заседание на координаторите.